Здравейте! Нека приемем дневния ред. Приете, благодаря. Е, Съобщения. 4 на 6 декември от 9 до 10 ще имаме съвместно заседание кон ЕНВИ за таксономиите, устойчиви финанси. И преди и след това от 10 до 12 ще проведем нормалното си заседание на е-, ЕКОН. Ще гласуваме по МПЛ и ще имаме изслушване. Трета точка. Настоящите междуинституционални преговори. Еми Рефит, аз съм докладчик. Та имаше трети трилог. Продължават преговорите за изключенията от пенсионните фондове и дискусиите по въпроси като недискриминаторен достъп до клининг, трети страни и техните институции. Благодаря за валидирането ние обаче все още не сме намерили споразумение по тези въпроси, но работим по в тази насока. Надяваме се съвета да се придвижи. На следващо място проектостановището за освобождаване от отговорност. Докладчик Господин Францулица, имате думата, господин Францулица. Благодаря, господин председател. Всъщност на румънски е, францулика и францулица са, са едно и същи, но румънците е, трябва да произнесат името ми франзолика, тъй като то не е славянско. Благодаря. Исках просто да обясна името си благодаря. Е, колеги, искам да започна с това да подчертая важността на годишните освобождавания от отговорност на ЕСМА, ЕЙОПА и ЕБО. Идентифицират се проблеми, предлагат се възможности за решаването им. Работих най-напред по препоръките на Сметната палата. Според тях транзакциите, трансферите на годишните сметки от 2017 година, както и, и плащанията и доходите са е, законосъобразни и редовни. По отношение на ЕБО и ЙОПА, те имат мандат за правно сближаване, те имат защитни цели, като системна стабилност и защита на потребителите. Подчертавам централната роля на органите за по-добър преглед на финансовата система чрез координиране и надзор на националните надзорни органи. Дами и господа, уважаеми колеги, Искам да подчертая, че Брексит оказва голямо влияние върху тези органи. Трябва да намерим адекватно споразумение за намиране на достатъчно финансови ресурси за тези органи, за да могат те да работят ефективно и независимо. На 20 ноември 2017 година бе взето решение за, ре... за преместване на ЕБО в Париж. Е, начина по който се случи това е малко противоречив, но такъв е животът. Какви са въздействията за бюджета? Има такива. Трябват ни повече ресурси за борба против прането на пари. Е, и за да се подсигурят средства, трябва да се подсигурят средства за разследване и координация между институциите. Споделям мнението, че трябва да предприемем нужните стъпки, за да осигурим, че компетентните органи прилагат законодателството за борбата срещу прането на пари и законодателството за борба срещу тероризма. ЕБО трябва да издаде насоки за ЕСМА и ЕБОК, е, ЕОПА за интегриране на риска и надзора. По отношение на ЕСМА, искам да подчертая, че 42% от бюджета идват от надзорните органи на държавите членки, 29% от надзор, надз, надзираваните органи са кредитни агенции и депо, депозитари, 3% е, идват от други източници. Смятам, че този микс застрашава, застрашава независимостта на органите. Бюджетът на ЕИОПА е, представлява 40% от бю, европейския бюджет и 30% от държавите членки. Има нужда за по-добър надзор в някои държави членки, защото там се наблюдава уязвимост на пазара на застраховките. Там трябва потребителите да бъдат защитени, като трябва да подчертая, че има много примери за продажби на, в Централна и Източна Европа на застрахователни продукти с ниско качество. ЕБА, ЕСМА и ЕБО, ЕСМА и ЕИОПА трябва да преследват целите за прозрачност не само спрямо Европейския парламент, но и спрямо европейските граждани. Благодаря ви за вниманието. Надявам се да постигнем споразумение по всички тези важни въпроси, които засягат финансовия пазар на Европейския съюз. Благодаря на докладчика, а сега от името на НП Бернт Ланген. Благодаря, господин председател. Основата за проектодокладите с одитите на Сметната палата. Няма е, причина да сме доволни с тези одити. Според мен тези одити са много повърхностни и те се различават съвсем незначително в своите изказвания и заключения. Казва се за ЕОПА, че по принцип разходите са закономерни. По всички същностни въпроси при ЕСМА формулировката е същата. И при ЕБО изразът е само да го намеря. Във всички същностни точки разходите са законосъобразни. Но подробностите, които се излагат, е, те провокират доста въпроси, така че според мен трябва да се занимаем с съдържанието. Когато става дума за договорени плащания, кога, които, не, които са непубликувани, когато има такива публични поръчки, когато става дума за законосъобразни публични поръчки, тогава те се осветяват положителни от сметните палати. Това е добре, но какво остава за дефицитите? Ние от експертна гледна точка трябва да проверим по-надълбоко ситуацията, отколкото това е направила Сметната палата. Това беше първото, което исках да кажа. На второ място, предложенията на колегата Фронзолика. При всичките тези агенции, три агенции, той прави едно и също предложение. Всичко е идентично, само при банковия надзор има шеста точка и там се казва, че през 2019 година Обединеното кралство ще напусне Европейския съюз и това ще има последствия за бюджета, само това се казва. Не зная дали това трябва да е същината на нашата оценка и анализ. <clears throat> когато говорим за ИОПА, трябва да се каже, че трябва не да се съсредоточава върху подробностите в а, своите задачи, а да се съсредоточи върху основните си задачи, които са и вменени от законодателя. Същото се отнася и за е, ЕСМА. Всички трите, всичките три агенции е, имат нужда от допълнителни компетенции за борба срещу прането на пари. Добре, но това не е първона... включено в първоначалния мандат. Е, с това не съм съгласен и аз ще представя съответните предложения за изменения. В такъв случай смятам, че становището на колегата не е издържано и всъщност можеше и без него. Thank you. Благодаря от името на ЕКАРЕ. Приветствам добре дошъл новия член Ралф Пакет. Благодаря, господин председател, господин докладчик. Да се представя накратко. Името ми е Ралф Пакет и а, за мен и съм на мястото на Сандер Лунес, който стана министър на отбраната. Искам само да кажа, че Разчитам да работя с всички вас не само по тези досията. Разбирам, че те не са политически най-чувствителните, но а, има нужда от работа. Радваме се, че са положени усилия за вътрешно преразпределение на ресурсите и персонала. Бихме могли да посилим тази формулировка. Харесва ми, че се споменава за борбата срещу прането на пари. През 2018 година бяха предприяти стъпки. Прочетахме за обиска в Deutsche Bank миналата седмица. Радвам се, че докладчика подчертава ролята на Европейския банков орган като, много, като първостепенният участник и това съответства на предложението на комисията от септември. Ще огледаме конкретната формулировка на всеки от абзаците по ЕМЛ и CTF, имайки предвид, че сега не е нито времето, нито мястото да обсъждаме правомощията на комисията по банковия орган. Оценявам неутралната формулировка за Брексит и отражението върху дейността на надзорните органи. Разчитам да работим добре с, да работя добре с всички вас. Това твърдение може да бъде и политически натоварено. Волф Клинц. Благодаря. Аз съм член на КОНТ и освобождението от отговорност в конт много подробно се случва. Ще бъда кратък. Тримата докладчика доста подробно се изказаха. Напоследък се случват толкова измам, измами, укриване на данъци, злоупотреба с финансовата система, пране на пари и така нататък. Показва се, че при контролите не сме стигнали там, където трябва да бъдем. И е, националните органи компетентни органи е, не изпълняват, не могат да изпълнят е, задачите си. ЕБО трябва да координира. Това е основната задача. И това ми липсваше като заключение в доклада на Сметната палата. Тук трябва да задълбаем, според мен. Това ще се случи и в комисията Конт. Освен това, не ми стига и това, което се казва за ЕМА, за ЕСМА, а именно за въздействията по отношение на персонала, на финансите, е, въздействията, последствията от преместването от Лондон в Париж. При ЕИОПА. Господин Ланген засегна темата, че те се опитват, ЕИОПА се опитва да оценява вътрешните модели на предприятията, опитва се да се намесва. Това е една област, където агенцията би трябвало да се въздържа да се намесва. Според мен трябва да се задълбочи сътрудничеството между трите агенции и националните органи. трябва да внимаваме именно това сътрудничество да се структурира по нов начин и да се европеизира, без да се нарушават компетенциите на националните органи. Thank you. Благодаря. Не виждам Свен Гигот. Не знам дали някой от зелените ще се изкаже от негово име? Има ли такъв или просто да, или да преминем към следващата група? Няма отговор, това означава не Не виждам представител на никоя от останалите групи. Това означава, че можем да преминем към спонтанните изказвания. Перванш Берес. Благодаря. Аз мисля, че докладите за освобождаване от отговорност са важни и се радвам по начина, по който Комисията по бюджетен контрол е извършила своята дейност. Но този доклад не бива да се превърне в доклад, в който да включим всички аспекти, които ни вълнуват. Искам да спомена два елемента, споменати в хода на дискусията. Не знам дали трите органа, банковия орган, ЕСМА и ЕОПА би трябвало да се включат в борбата срещу изпиране на пари и борбата срещу тероризма. Това са теми, по които се водят разисквания по доклада, по който работя с Отмар Карас и аз смятам, че тези теми не бива да се включват в освобождаването от отговорност тъй като е, тези предложения на комисията ще бъдат предмет на задълбочен анализ. Доколкото разбирам, е, представителя на комисията ТАКС 2 ще участва в дискусията по заключенията, до които сме стигнали. Е, простото сътрудничество между националните органи не е достатъчно да се осигури ефективна борба срещу изпирането на пари. Що се отнася до вътрешния, вътрешната оценка, дали е необходимо ЕОПА трябва да има роля в тази област, става дума за правомощия е, това, тук не става дума за добро управление от страна на ЙОПа на бюджета, който управлява. Аз смятам, че ние трябва да се сроточим върху бюджета на тези органи, да не намесваме други теми, за да не предопределим позицията на Комисията по бюджетен контрол. Благодаря. Господин Фронцолика, господин докладчик, когато хората започнат да устаряват, повтарят едни и същи грешки. Аз мисля, че като италянец ще ме разберете и затова повдигнах въпроса. Е, всъщност малко съм очуден от много критичния подход на господин е, Ланге. Не съм е, го чувал през последните години да се в, в изказвания по освобождаването отговорност да споменава нещата, които спомена днес. Аз се справих с докладите от последните години. Те включват едни и същи елементи. Става дума за освобождаване от отговорност. Съветниците от комисиите ми казаха, че ограничението на текста е 1500 знака, включително на интервалите между знаците. Аз споменах всички важни въпроси пред е, които трябва да решат трите институции. Разбира се, много са нещата, които трябва да се свършват. Аз споменах тези задачи. Е, финансиране на тероризма, измамите, изпирането на пари, сътрудничеството между институциите и Европейската централна банка. Всичко това е много важно. Очаквам обаче вашите изменения. Очаквам измененията и нови теми. Но аз разбирам критичния подход, но нека да бъде по същество. Не съм чул нищо. Чух само че докладът е много общ, не засяга, не засяга основните въпроси, но кажете ми, кои са тези основни въпроси? Аз прегледах всички предишни доклади до сега, структурата е една и съща. Аз разговарях с ЕИОП, Европейския банков орган, новият орган, чиято, чието седалище ще бъде в Париж. Не съм чул обаче нищо а, по същество. Благодаря. Благодаря. Графикът е както следва. 6 декември срок за внасяне на изменения. Разглеждане на измененията 10 януари. 24 януари е гласуване в ЕКОН. Благодаря. Сега преминаваме към гласуването. My group. Thank you. This is the right order.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 Благодаря. По искане на социалистите и демократите искам да помоля да отложим гласуването по доклада за реперите. Позициите на групите все още не са уточнели и в интерес на всички е да не гласуваме днес. Благодаря. Координаторът от НП е Кима. Добре. Отлагаме това гласуване. Ще започнем да гласуваме, но нека да направим първо проверка. А, моля ви, направете пробно гласуване. Борис closed. Край на гласуването. Благодаря ви. Започваме с... Изчакайте за един момент, казва председателят. Okay, so we start. Uh, Започваме изменение 6 за против. Проверка, гласувайте. Шесто изменение. Става дума за доклада Ан Сандер. Край на гласуването. Приема се. Компромис А за, против, въздържали се, приема се. Компромис Б за, против, въздържали се, приема се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. Компромис Д за, против, въздържали се, приема се. Компромис Е за, против, въздържали се, приема се.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 19 за, 18 против, приема се. 35 е, съвместимо за, против, възражали се, приема се. 34 за, против, въздържали се, приема се. 2 за, против, проверка. Второ изменение, моля гласувайте. Край на гласуването. 17 за, 15 против, приема се. 36 за, против, въздържали се, приема се. 3 за, против, приема се. Същото мнозинство, но ако искате мога да променя. В противен случай преминаваме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 за против въздържали се приема се 43 за против въздържали се проверка 43-то изменение моля гласувайте край на гласуването приема се 20 за 17 против 4 за против въздържали се приема се 44 за против въз... проверка 44-то изменение моля гласувайте Край на гласуването. Приема се. 5. За. Против въздържали се. Приема се. Гласуваме предложението на комисията с измененията. Проименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 32 за, 5 въздържали се. Гласуваме решението за започване на междуинституционални преговори. Аз вече вече казах, че не си нося картата за гласуване. Гласувайте по именно гласуване, плюс един глас. Край на гласуването. 34 за, 1 против квалифицирано мнозинство. Поздравление за докладчика. Сега гласуваме първо регламента номер 9. трансграничното разпределение на колективните инвестиционни фондове. Компромис Б за, против, въздържали се, приема се. Изменение 180 за, за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега, процедурен въпрос. Решихме да гласуваме този доклад. За да избегнем споровете, приехме искането, но искам да кажа много ясно, че измененията от тук нататък ще се счита за недопустими, ако излизат извън обхвата на регламента, защото създаваме прецедент, освен ако няма консенс, широк консенсус между политическите групи, тъй като в смисъл, че е необходимо. В противен случай не бива да допускаме прецедент. Нека не водим дебат, защото вече е взето решение. Просто искам да ви покажа какво ще бъде бъдещото ми поведение. Освен ако няма широк консенсус, няма да допускам изменения, които излизат извън обхвата на текста, който изменяме. Брайан има думата. Е, само взимам е, думата, за да изразя одобрение за това, което казвате. становището на парламента сега е известно. До сега не беше известно. Радвам се, че вие ни дадахте възможност да гласуваме по този въпрос. Сега има правна сигурност и следващия път, когато комисията представи предложение, могат да включат всички а, удачни моменти, вместо да ползват а, тети стълб, да продължим с гласуването. Компромис е. За, против, въздържали се. Приема се. Гласуваме предложението на комисията с измененията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 34 за, 0 против, 5 има въздържали се. Гласуваме решението за започване на междуинституционални преговори. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 33 има за, 1 против, 5 има въздържали се, квалифицирано мнозинство за започване на трилог. Поздравления за докладчика. Сега да гласуваме директивата. Компромиса за против въздържали се прият. Компромис Д за. Okay. Page 11. A... Страница 11. Д за против въздържали се приема се. Е, гласуваме предложението на комисията. Моля гласувайте електронно. The vote is closed. Край на гласуването. 34 за, 3 против, 2 въздържали се. Сега гласуваме решението за междуинституционални преговори. Поименно гласувайте, моля. Борис Клоус. Край на гласуването. 30 за, 3 за, 4 против, 2 въздържали се. Поздравления за докладчиката. Отложихме е, за реперите и затова отиваме на доклада Пол Танк Обща система за е, цифрови услуги. 30, 31 и 32. Поименно ли гласуваме? Добре. За. Моля, гласувайте по именно, извинете ме. Vote is closed. Rejected. Край. Е, отхвърля се 34 против. Компромиса. За. Против въздържали се, приема се. Компромис Б за, против въздържали се, приема се. Изменение 140 за, против да проверим електронно. Моля, гласувайте. 14. Край на гласуването отхвърля се 20 против, 19 за. 141 за, против, въздържали се. Отхвърля се. С за против въздържали се приема се. Д за против въздържали се приема се. 154. Проверяваме електронно. Край на гласуването. 20 против, 19 за. Отхвърля се. 25 за. Проверяваме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 24 на 15 гласа. 156. 156 за против. Е, НП за ли са? Въздържали се. Приема се 157 за против. Проверяваме електронно. Моля гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 23 за 11. Компромис е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 27 за. Моля да проверим. Край на гласуването. Приема се. 23 на 16. 166 и 167 за. Против. Проверяваме. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването и, е, с един глас мнозинство 20 на 19. Приема се. 168 за. Против въздържали се. Отхвърля се. 169 за. Против въздържали се. Проверяваме електронно. Край на гласуването. Приема се 20 на 19. 170 за, против, въздържали се. Приема се. 171 за, против, въздържали се. Приема се. 172 за, против, въздържали се. Приема се. 173 и 4 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис F за, против, въздържали се. Приема се. 179 за, против, против, въздържали се, приема се. Компромис Г за, против, въздържали се, приема се. Изменение 40 за, против. Либералите? Проверяваме електронно. Мисля, че е прието, но нека да проверим. Close. Край на гласуването. Да, приема се. 21 на 15, 41 за. Против. Проверяваме 41. Моля, гласувайте електронно. Очевидно се приема. Край на гласуването 24. Едно за, против. Проверяваме. Едно, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 20 на 19. 42 за, против, въздържали се. Приема се.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 н за, против, въздържали се, приема се. Компромис О за, против, въздържали се, приема се. 10 за, против, въздържали се, приема се. 8-8 за, против, въздържали се, отхвърля се. 8-9 за, против, въздържали се, приема се. 90 за, против, да проверим 90. Моля, гласувайте. Vote is closed. Adopted 20. Приема се 20 на 19. Компромис П за против въздържали се приема се. Компромис Q за против въздържали се приема се. Изменение 103 за проверяваме електронно. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се 23 на 16 гласа.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 против, проверяваме електронно, моля гласувайте. Мисля, че е същото мнозинство, най-вероятно. Е, край на гласуването, да, 20 на 19. 108 за, против, проверяваме електронно, моля гласувайте. Да видим дали е същото мнозинство. 20 на 19. Приема се 109 за, против, въздържали се, приема се. Промесер за, против, въздържали се, приема се. 117 за, против, въздържали се, приема се. 119 за, против, въздържали се, приема се. 120 за, против, въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се, приема се. С за, против, въздържали се, приема се. 127 за, против, въздържали се, отхвърля се. 128 за, против, въздържали се, приема се. Сега предложението на комисията с измененията гласуваме електронно. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. 33 за, 2 против, 2 въздържали се. Поздравления за докладчика. Сега трябва да гласуваме и параграфа за законодателната резолюция. Да гласуваме блок от 33 до 39 за, против, въздържали се, отхвърля се. Законодателната резолюция се счита за приета с измененията. И сега стигаме до доклада Русати. Uh, okay, there is not the title. I should have read the title for. Докладът е за значимото цифрово присъствие. Изменение 15. Гласувайте електронно, моля. Vote is closed. 36... Край на гласуването. Отхвърлено. I, yeah. It's on the record that you voted for your Добре, за протокола е ясно, че вие гласувахте за. Така, 62. 62 за, против, прието. 64 за, против, възвечай се е отхвърлено. 65 за, против. Въз... Нека проверим. Проверка на 65-то. Vote is closed. 20... Край на гласуването. Прието е. 67 и 68 и 69 за, против. Проверка, моля. Vote is closed. 2219 adopted 79 in favor. 79 за, против. Проверка, моля. We know the outcome, but Yeah. Край на гласуването. Прието. 80 за. Проверка, моля. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърлена. 81 е. за против, въздържали се, прието. 82 за, против, въздържали се, отхвърлено. 83 и 4 и 9 за, против. е, проверка, моля. Vote is closed. Край на гласуването. Прието е. 85-86 за, против, прието. 87 за, против, въздържали се. Проверка, моля, проверка на 87. Vote is closed. Adopted 2219, 88 in... 88, извинявайте, не, 89 за, против, въздържали се, проверка, моля. Vote is closed. A draw. 19 to 19. Rejected. So 90. Отхвърлено 90. За, против, въздържали се. Отхвърлено 91. За, против, въздържали се. Прието. 92. Проверка на 92, моля. Oh, I've seen the liberals voting in favor now. Okay, so good, we checked. Vote is closed. Край на гласуването. Прието. 92 за, против, въздържали се отхвърляне. 93 за, против. Проверка на 93-то. Vote is closed. Край на гласуването. Прието е. 95 за, против въздържали се прието, 96 и 10 за, против въздържали се прието, 97 за, против въздържали се прието, 98 за, против въздържали се прието, компромис Х за, против въздържали се прието, 1 до 4, 104 е, за против въздържали се прието. Компромис К за против въздържали се прието. С 12 за против въздържали се. Проверка, проверка на 12 то Vote Край на гласуването. Прието. 106 за, против, въздържали се, прието. 108 за, против, въздържали се, прието. 109 за, против, въздържали се, прието. Компромис и за, против, въздържали се, прието. 114 за, против. Проверка, моля, проверка на 114. Vote is closed. Край на гласуването. Прието. 116 за, против, въздържали се прието. 14 за, против, въздържали се прието. Компромис йод за, против, въздържали се прието. 20 за, против, въздържали се прието. 21 за, против, въздържали се. Проверка на 21. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърлено е. Компромиса за против въздържали се прието, 25 за против въздържали се отхвърлено, 26 за против проверка на 26 моля. Vote is closed. Край на гласуването отхвърлено. Компромис Б за против въздържали се прието. Изменение 2 за против прието. 33 за против прието. Компромис С за против въздържали се прието. 36 за против въздържали Проверка на 36-то, Vote is closed. Край на гласуването. Прието е.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 Край на гласуването. Прието е. 41. За. Проверка, моля, на 41. Бъде изклоуст. Край на гласуването. Отхвърлено е. <clears throat> Компромис Д. За, за против, въздържали се. Прието е. Компромис И. Не, извинявайте. Трябва да гласуваме по-отделно. Okay, we need to vote 109. 109. За. Не е в списъка на социалистите и демократите. Това е член 6D, нов. 109 изменение. Мисля, че сме за, но това е по аналогия. 109. Гласуваме. Така или иначе, порядъкът е променен. Гласуваме 109. Добре, нека проверим. Край на гласуването. Отхвърлено е. 46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 Край на гласуването. Отхвалено е. С 19 на 17. И сега компромис е за, против, въздържали се прието. 46-то. Не, ние го гласувахме. Гласуваме 47 за, против, въздържали се, отхвърлено. 48 за, против, въздържали се, е отхвърлено, компромис F прият, компромис G за против въздържали се прието, 57 и 7 за против въздържали се прието, 59 за против прието, за против 61 гласуваме 61 край на гласуването отхвърлено <clears throat> Гласуваме цялото предложение. Моля, гласувайте електронно. Vote is closed. Край на гласуването. 36 за, 1 против, 2 въздържали се. Резолюцията е приета. Поздравление за докладчика. Сега преминаваме към доклада Елмер за конкурентоспособността. Окей. Компромис А. Компромис А за. Против, въздържали се, прието. Компромис Б за. Против, въздържали се, прието. Изменение 26 за против. Проверка. Край на гласуването. Отхвърлено е. 29 за против. Въздържали се. Прието. 33 за против. Въздържали се. Прието. 34 за, против, проверка, проверка на 34, моля. Uh, Край на гласуването, отхвърлено. 15 с 15. Така. Е, компромис Е за, против, въздържали се, прието. 42 за, против, въздържали се, прието. 44 за, против, въздържали се, прието. Компромис Е за, против, въздържали се, прието. 50 за, против. Проверка на 50 моля. Край на гласуването. Отхвърлено е. Г за против въздържали се прието. Х за против въздържали се прието. Извинявайте, това беше компромис. Х, да, то е прието. Изменение 60-то за против въздържали се прието, компромис О за против въздържали се прието, компромис J е, прието, 89 за против прието. Провер, проверка на 89-то. Yeah, yeah, no, my vote is Край на гласуването. Прието е. 23 за против 91 за против въздържали се прието, К за против въздържали се прието, Л за против въздържали се прието, М за против въздържали се прието, 107 за против. Гласуваме 107. Vote is Край на гласуването. Прието е. Н за против въздържали се прието. 111 за против въздържали се прието. Компромис W за против въздържали се прието. 117 за против. Проверка на 117. Vote is closed. Край на гласуването. Прието. 118 за, против, въздържали се, прието. 120 за, против, проверка на 120. Vote is close. Край на гласуването. Прието е. 122 за, против, въздържали се, прието. 128 за против въздържали се. Проверка на 128. is closed. Край на гласуването. Прието е. 129 за против. Проверка на 129. is closed. Край на гласуването. Прието е. Компромис Б за, против, въздържали се, прието. 136 за, против, проверка на 136. Vote is closed. Край на гласуването. Прието е. Q за, против, въздържали се, прието. Компромис. В за, против, прието. 145 проверка на 145 моля. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърлено е. 146 за, против, въздържали се, прието. 147 за, против, проверка на 147. Vote is closed. Край на гласуването. Прието е. 150 за, против, проверка на 150. Vote is Край на гласуването. Прието е. С 35 на 3. 152 за, против, проверка на 152. Vote is Край на гласуването. С 19 на 15 прието, 153. Проверка на 153. Vote is Край на гласуването. Отхвърлено. 154 за против прието. Компромис Р за против прието е. 159 за, против, НП против ли са? Отхвърлено е 160 за, против, проверка на 160. Vote is closed. Край на гласуването. Прието е. 161 за, против, Проверка на 161. Край на гласуването. Прието. 162 за против. Проверка на 162. Край на гласуването. Прието е. 163 за против. Проверка на 163. Край на гласуване. Прието. 165 за против. Проверка. Край на гласуването. Прието е 166 за проверка. Моля. Vote is closed. Край на гласуването. Прието е. Компромис F за против въздържали се. Прието. Изменение 173 за против. Проверка, моля. Vote is closed. Край на гласуването. Прието е. Компромисте за против. Проверка. Vote is closed. Край на гласуването. Прието е. Компромис У за. Против. Въздържали се. Прието. Изменение 190 за. Против. Проверка. Vote is closed. Край на гласуването. Прието. 185 за. Против. Проверка. Vote is closed. Край на гласуването. Прието е. 187 за, против, отхвърлено. 192 за. Проверка, моля. Проверка на 192. Vote is closed. Adopted one. Прието е. 194 за, против, въздържали се. Прието. 197 за, против от, отхвърлено. 198 за, против, прието. 199 за, моля проверка. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърлено е. 202 за, против, прието. Компромис С за, против, въздържали се, прието. Компромис Д за, против, въздържали се. Прието изменение 211 за против. Моля, гласовите гласувайте електронно. Проверка. Vote is closed. Край на гласуването. Прието. 212 за против прието, 213 прието, 214 за против отхвърлено, Компромис Д е за противоприето. 218 за против. Проверка на 218. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърлено е. 220 за. Против въздържали се отхвърлено. 221 за. Против въздържали се прието. Е, първо за, против, въздържали се, прието. Преамбюл 2 за, против, въздържали се, прието. Трето за, против, прието. Второ изменение за, против. Нека проверим второ изменение, моля. Борис Клоус. Край на гласуването, прието е. Трето изменение. Трето за, против. Проверка на трето. is A draw. Rejected. 70. Отхвърлено. Четвърто. За, против, въздържали се, прието. бил четвърто и пето. За, против, прието. Пето, за, против, въздържали се, прието. Нека гласуваме анблок от 6 до 10. За, против, въздържали се, приети са. 6 изменение за, против, въздържали се, прието. 7 за проверка на 7 море. Vote is closed. Draw rejected. Amen. Отхвърлено е. Осмо за, против, въздържали се, прието. Девето за, против, въздържали се, прието. Десето. Десето проверка, моля, по десето. Борис Клоус. Край на гласуването. Прието е. 11 за, против, отхвърлено. Прембил 12 за, против, проверка. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърлено е. 13 за, против, въздържали се, прието. 14 за, против, въздържали се, прието. 15 за, против, въздържали се, от прието. 16 за, против. Алде? Прието е. 17 за, против. Проверка на 17. Край на гласуването. Прието е. Инте, параграф 1 за против. Проверка, моля. Край на гласуването. Прието е. Инта параграф 2 за против въздържали се прието. Инта 3 за против въздържали се. Проверка. Проверка на инта параграф 3. Край на гласуването. Прието е. Инта 4, инта 5. Не. Това беше инта 3. Гласуваме инта 4. За против прието. Инта 5. За против прието. Инта 6 за против прието, 7 за против прието, 8 за против въздържали се прието, 9 за против прието, 10 за против прието, 11 за против прието, 12 за против прието, параграф 1 агри за против проверка. Vote is closed. Край на гласуването. Прието е. Параграф 2 за против въздържали се прието, 3 за против въздържали се прието, 4 за против въздържали се прието, 5 за против прието, 6 за против Про... проверка на 6. Vote is closed. Край на гласуването прието е. 7 за против Проверка на седно. Vote is closed. 20 to 18 adopted. Параграф 9. Осмо. Девето за при, против прието. Десето за против прието. Единайсто за против. Въздържали се отхвърлено. 12 тук се покрито. А, 12 за, против, Проверка на 12-то, моля. Край на гласуване. Отхвърлено е. Параграф 13. Тагри за, против, въздържали се. Отхвърлено в 14 за, против, въздържали се. Прието 15 за, против, проверка. For this closed. Adopted 19 to Прието е. 16 параграф за, против, проверка на Агри 16. Vote is closed. A draw, Отхвърлено е. Акри 17 за, против, въздържали се, прието. Акри 18 за, против, въздържали се, отхвърлено. Акри 19 за против. Проверка на Акри 19. Край на гласуването. Прието е. Гласуваме целият текст. Моля, гласувайте електронно. Vote is closed. Край на гласуването. 32 за, против 2, един въздържал се. Приете текста. Поздравление за докладчика. Следващото заседание е на 6 декември. Четвъртък. Closes uh, not coming. is will bring a call if you are not present for the vote. So... Ще гласуваме, така че ако искате подаръци от дядо Коледа, моля Елате. Закривам заседанието. I'm really concerned because if we are such